Der Präsident. Председателят. Darf Sie bitten, Platz zu nehmen? Колеги, ако обичате, заемете местата си. Уважаеми дами и господа, имаше две експлозии в Бостън. Е, При тези експлозии е, бяха убити много хора, много бяха ранени. Е, това са невинни животи. Мероприятието беше Бостонския маратон. Имаше хора от целия свят. То, този град е символ на, евро... на американската свобода. От името на Европейския парламент изказвам съболезнование на е, семействата на жертвите. В тази трагедия участваха екипи за спасение. Ние им благодарим. Не е ясно кой е поставил бомбите, но искам да кажа съвсем ясно, тероризмът никога не е оправдан. Ние сме на страната на нашите американски приятели. Ние мислим за хората в Бостън, за пострадалите, за жертвите, техните близки и приятели. Благодаря. Благодаря за вниманието ви.